Uh, Мисля, че можем да започнем с заседанието. Бих искала да ви информирам, че това заседание се предава и както обикновено усмихвайте се. Днес с нас е комисаря Йоханес Хан. Ще му дам думата след секунда но искам да повдигна два-три въпроса преди това. Най-напред приемането на дневния ред. 11 точка от дневния ред а, се оттегля а, и се отлага на ще бъде проведена на 3 юни. Ако нямате възражения с тази промяна и нямате други предложения, можем да заключим, че проект от дневния ред е прият. Втората точка е одобрение на протокола от заседанието 17-18 март. протоколите са на разположение, разпространени са сред членовете и в края на заседанието ще ги щетем за прияти, ако няма повдигнати други предложения. И Минавам към своето съобщение, кратко съобщение. Сигурно си спомняте за решението от декември месец за изпращане на делегация на 28-29 април в Париж. Ще имаме 10 колеги от комисията, които ще бъдат командировани във Франция и целта на това посещение е на място да се направи проверка по прилагането на политиката, особено в контекста на френските градове. И сега продължавам с четвъртата точка. Размяна на мнения с господин Йоханес Хан, и, господин комисар, давам ви думата да ни уведомите за важните относими теми в рамките на политиката за сближаване. Благодаря, Данута. Госпожи и господа, а, радвам се, че а, вече за първи път имам възможност да проведа тази дискусия с вас. Надявам се, че ще имаме много подобни срещи. Ще в края на програмния период трябва да отчетем реализацията на всички програми, 2 милиона програми, които се осъществяват, 2 милиона възможности да се работи в името на нашите съграждани. Това са изключително важни инициативи и мерки, които ще позволят да се засили чувството на принадлежност към Европа. Разбира се, ще трябва да покажем, че регионите принадлежат на Европа и трябва да имат възможности за развитие. Че няма друго решение, освен прилагането на една добра регионална политика – Тази регионална политика трябва да включва реформи. 2010 година е ключова за политиката на сближаване в перспектива на стратегията до 2020 година. Знаете, че се води дебат за преразглеждане на бюджета – и преди няколко дни получих първия обобщен доклад за периода 2000-2006 година, където установих, че са постигнати конкретни резултати, включително създаването на 1,4 милиона работни места. Нещо, което показва, че политиката на сближаване позволява да се подобри и личното положение на хората. Ние сме на добър път, разбира се, обаче има и някои слабости. Трябва да инвестираме повече в економическия растеж, в разкриването на нови работни места, научно-изследователската и новаторската дейност. Цели, които отиват отвъд сегашния програмен период. Разбира се, Предвиждат се предварителна и последваща оценка на резултатите. Преди няколко седмици по Великдено горе-долу получихме стратегическия доклад и предложение за подобряване на политиката на сближаване. В националните стратегически доклади на 27-те държави членки се обмисля възможността по-добре да се е, работи за постигане на общите ни цели. Общото управление означава обща отговорност. Искам да благодаря на държавите членки за приноса им. Това, което предоставиха, представлява една добра основа и пример за бъдещите стратегически е, отчети или доклади. Държавите членки наистина се ангажират с регионалната политика. трябва и повече прозрачност, за да се знае какви са отговорностите. Как виждам нещата в бъдеще? До сега държавите членки наистина постигнаха огромен напредък в осъществяването на различните програми и тяхното финансиране, както и в оценката на проектите. Няколко милиарда евро бяха разходвани, използвани около 27% от средствата. Ние всички знаем в момента, че е, последиците на кризата ще се усещат още известно време и затова смятаме, че съфинансирането, съвместното финансиране ще бъде едно добро решение. За момента то е на същото равнище, както и при предходните програми. В отчетите, докладите на държавите членки е, виждаме, че са средно създадени 350 хиляди работни места. По отношение на Гърция, Отчитаме закъснение в осъществяването на проектите в редица области и на първо място в енергетиката. Както и в въвеждането на широколентов интернет, подобряването на административния капацитет и други. Закъснелите проекти, закъсняването на проектите не винаги се дължи на финансови причини. Директивите в областта на околната среда все още не са транспонирани в националното законодателство на Гърция. И ако трябва да се осъществяват някои големи проекти, е, е необходимо е, да съществува и законодателство, за да могат да бъдат осъществени. И ви моля да е, всеки от вас да предаде това послание към вашите страни. Трябва да се ускорят процедурите. Друг проблем е изборът на проекти в някои държави членки. Стратегическия доклад е всъщност една момент, моментална снимка за определен времеви отрязък. И понякога това може да. Резултатите могат да събудят известно разразнение, но като цяло искам да кажа, че картината, която тези доклади дават, е точна. Миналата година до декември трябваше да бъде обхваната, за да бъде представен доклада в Гърция. Ние по, поискахме от, от държавите членки всъщност да направят максималното, за да може сумите, които се отпускат да бъдат използвани наистина, реално и а, изцяло. Защото тук не става въпрос да се правят економии. Фондовете трябва да се използват ефикасно, справедливо и устойчиво, за да може да се постигне е, искания резултат. не, целта въобще не е да, да, на края на програмния период да се каже, ето вижте какви економии сме направили, колко средства сме спестили. Напротив, трябва на края на периода да се докаже, че всички програми, които са предвидени, всички инициативи са били изцяло финансирани и в техните рамки са постигнати желаните резултати. Инвестирането в регионални инициативи е изключително важно за економическото възстановяване. Какво, каква ще бъде ролята на политиката на сближаване в рамките на стратегията до 2020 година? Трябва да продължим усилията. Разполагаме с много добри инструменти в рамките на политиката на сближаване, които могат да гарантират устойчиво развитие политиката на сближаване трябва да допринася за реализиране на стратегията до 2020 година. Интелигентен економически растеж, зелен, устойчив. Това искаме всички и трябва да а, определим тези цели като цели на политиката на сближаване. Всъщност тази политика пресича всички области и цели намирането на решения на регионално равнище, но които трябва да бъдат последователни и в европейски мащаб. Регионалната политика, която предвиждаме да осъществим, предполага да се осъществят обещаните инвестиции в регионите. Тоест, инициативите да се финансират чрез инвестиции, а не чрез спонсорство. Защото инвестициите ще позволят цялостното развитие на съответните региони, ще гарантират устойчив економически растеж, който е от полза на всички европейски граждани. Така че от една страна трябва да си определим няколко приоритета и да съсредоточим усилията си в тях и от друга страна да проявяваме максимална гъвкавост при прилагането на програмите във всички региони. По отношение на програмата за 2007-2013 година, 230 милиона са отделени за а, Лисабонската стратегия в рамките на Лисабонската стратегия за научно-изследователска и развойна дейност, за борба с промените в климата и за създаването на енергийно ефективен а, транспорт и енергетика, по-екологичен. И пак ще подчертая, трябва ни максимална гъвкавост при прилагането на всички програми. за да можем да се възползваме максимално от силата на всеки един регион, вместо да подчертаваме неговите слабости. Навсякъде да работим на принципа единно гише да познаваме много добре силните и слабите места по отношение на научно-изследователската и развойната дейност или други области. Това е изключително важно, когато обмисляме стратегията до 2020 година. В вашите избирателни райони, във вашите държави членки, вие трябва да обяснявате, че когато се преследват цели в европейски мащаб, е необходима последователност. Аз а, с, съм бил министр на економиката в моята страна и знам, че трябва да поддържаме 3%. Някой искат и по-малко, но трябва да обясняваме, че когато преследваме европейски цели, това не пречи да преследваме и амбициозни цели а, на национално равнище. И амбициозните европейски цели всъщност трябва да бъдат превърнати в амбициозни национални цели. Трябва да поясним навсякъде във всеки регион, че е, е възможно в, на, на национално равнище да се осъществява, да се прилага стратегията 2020 година. Ние всички искаме да излезем от кризата най-после. И трябва да сме сигурни, че е, регионите, които изпитват затруднения или които са в по-неблагоприятно положение, ще бъдат подпомогнати. В, през ноември предложихме петия доклад по прилагането на политиката на сближаване, който проследи, проследява някои проекти, продължаващи и в бъдеще. Този доклад беше включен в работната програма на комисията. и доста я обогати. Надявам се, че до лятото, до месец юли, ще е, направим съобщение по отношение, отношение на устойчивото развитие и Съвместно с а, е, другите компетентни комисари ще определим следващите ни цели. Преразглеждането на политиката на сближаване. От началото на мандата си получих цял списък пожелания за различни проекти, програми, но ние много добре знаем, че за да бъде справедлива, политиката на сближаване трябва да се съобразява с бюджетните ограничения. Ако бюджета не бъде значително увеличен, ще бъде доста трудно да бъдат осъществени всички предвидени до сега проекти За това се обръщам и към вас, като депутати, да дадете по някакъв начин вашия принос. Знаете, че в регионалната политика сме включили и секторната политика, и трябва да направим всичко възможно да не бъде фрагментиран бюджета. И още нещо ще кажа по отношение на бюджета. Трябва да се опитаме да намерим нови модели на финансиране. Знаем, че всъщност това е свързано с една с промяна на културните нагласи, един задълбочен размисъл върху инвестициите и последиците, ефекта от тези инвестиции. Трябва да се изчисли, да се види дали подобни инвестиции ще донесат резултати и колко голям ще бъде той. И да знаем, че този резултат ще бъде сигурност, така че резултата от инвестициите да бъде един, само положителен и да позволи да разширим нашия обсек на действие. Знаем, че е, за бъдеще трябва да направим всичко възможно, да, за да сведем а, е, процента грешки. Е, в моята дирекция имам работна група, която работи по тези теми по обществените поръчки, обществените помощи? И а, те установиха, че никак не е лесно да се определят процента грешки. Затова е необходимо счетоводната отчетност да бъде изключително прозрачна, което ще допренесе за по-ефективно разходване на средствата от структурните фондове. Оставам на ваше разположение за дискусията. Е, е, Господин комисар, мисля, че можем да започнем с нашето обсъждане. Обикновено в началото това правим с координаторите, не виждам те обаче да ми дават знак. но има един желаящ. Господин Нестел Рой. Искам да благодаря на господин комисаря. Ще бъда съвсем кратък. Бяхте много положително настроени след изслушването. Вашето изслушване имам предвид. Много положителна бе реакцията ви. Имам няколко въпроса. На първо място, доколко участвате в средносрочния финансов преглед и ще участвате ли въобще в това? Вие сте близо до господин Барозо. А, може би е по-добре да изчакаме доклада за сближаването и след това да се опитаме да преценим свършената работа. Това е първият ми въпрос. Втория въпрос. Вие говорихте за макрорегионите. и казахте нещо по този въпрос и по време на изслушването, но бихте ли казали малко повече за критериите? На базата на какви критерии ще се развие това ново явление в Европа и за Дунавския регион? По-късно през годината ще обсъждаме това по-обстойно. Имам и други въпроси, но нека първо да отговорите на тези. Благодаря. Много благодаря. Госпожо председател, господин комисар, имам три въпроса към вас. Те са свързани с средносрочния преглед. В миналото имахме доста обсъждания за това дали е правилно средствата да бъдат използвани за жилищно строителство и по какъв начин. Разполагате ли с информация за това дали предвидените за тази цел средства са били изразходвани в държавите членки по целесообразност, или това е било само едно добро намерение? Това ще се окаже много важно за дебата за предстоящия срок. В парламента по принцип битува една идея, а именно, че средствата, които не могат а, да бъдат разпределени по N плюс 2 или плюс 3, могат да бъдат освоени по други а, проекти и не е необходимо те да бъдат връщани на държавите членки. Възможно ли е това да стане? Смятате ли, че ще има мнозинство в съвета а, в полза на това решение? допълнителни средства могат ли да бъдат установени за Балтийския регион или за Дунавския или за други неща? И още нещо, което ме интересува. Дали вече имаме някакви числа, които да ни покажат как мерките, които са предприяти по линия на структурната политика, всъщност – са осигурили допълнителни средства за справяне с кризата. Можете ли да ни кажете за какви суми става дума? Така че да знаем какви са мащабите и да знаем до каква степен структурните фондове могат да подпомогнат държавите членки. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар. Бих искала първо да ви поздравя за това, че признавате значимостта от участието на местните и регионални органи на властта в взимането на решенията. И се надявам, че ще бъдете също така а, добре е, настроен при разглеждането на проблемите, с които могат да се сблъскат тези местни органи на властта. В е, моя инициативен доклад е, аз подчертавам, че трябва да продължиме да прилагаме програмата Ерасмус за представители на местни и регионални ни органи на властта. От друга страна обаче е взето решение тази програма повече да не се прилага. Бих искал да знам защо, господин комисар, и, и бих искал да знам какви са били е, отрицателните резултати, които са споменати в е, доклада за въздействието. Второ, бюджета – Искам да спомена доклада на Европейската комисия за преразглеждане на бюджета, доклад, който беше обсъден миналата година. Комисията направи някои предложения за преразпределянето на фондовете, премахването на цел втора. Смятам, че подобни мерки са ще се отразят много зле и, и при всички случаи трудно могат да се приемат от новите държави членки. Затова бих искал да попитам господин комисар какво е вашето виждане за тези неща и кога можем да очакваме преразглеждане на бюджета и какво е място, ще бъде мястото на политиката на сближаване в този коригиран бюджет. Благодаря ви. Благодаря. И сега ще помоля господин комисара да отговори на въпросите, които му бяха зададени. Благодаря ви. Що се отнася до финансирането? След летният отпуск ще бъде взено окончателно решение за преразглеждането, средносрочното преразглеждане на бюджета. Регионалната политика а, изисква много средства. И ние подготвяме документа, свързан с а, финансирането на регионите. Що се отнася до макрорегионите и финансирането на макрорегионите, ще се опитам да бъда колкото се може по-кратък. Съществуват макро и економически инструменти, които са много сложни, други, които са по така упростени. и които позволяват администра... администриране по ефективен начин. Мога да спомена, например, стратегията за Дунавския регион. Тази е, различните елементи са, са залегнали в различни политики. Политиката на добросъседство, политика за регионално развитие. Обсъждаме въпросите и с държавите кандидатки. Много проекти в момента се разглеждат, но някак си трябва да има един по-голям синтез на, на идеите, които да залегнат в проекти, които да могат да се прилагат, тъй като става дума за проекти, които са многорегионални, които касаят няколко отделни региона. И тъй като тези проекти трябва да се да се прилагат а, и да се да се осъществяват от а, цялостни мрежи, а, а не винаги е уместно да се създават а, мрежи за а, кратко време или а, за даден регион, защото когато става дума за строеж на мост или на магистрала, а, трябва магистралата или моста не, не спира до границата на дадена държава. Не може магистралата да спре на границата, от другата страна да имаме пътека, така че трябва да имаме една цялостна мрежа. Но много, много от вас и много хора казват, че са необходими огромни количества средства за реализиране на проектите, но аз мога да ви отговоря следното. Използвайте средствата, които са налични и след това ще продължим. В Виена бе проведено заседание през в Братислава бе проведено заседание, в Румъния ще се проведе е, конференция през месец юни. Също така провеждаме консултации в писмен вид, за да създадем една цялостна стратегия, по която да работи унгарското председателство. Що се отнася до макрорегионите, принципа на субсидиарност е, е валиден. проекти. ще се осъществяват, ако това е уместно. Именно мисля, че не е необходимо да се създават макрорегиони, когато, е, няма, е, когато резултатите няма да бъдат е, задоволителни. Тоест, макро макрорегиони ще има само там, където е необходимо. Що се отнася до жилищния фонд, който споменахте, съж... не мога да ви отговоря, тъй като е, неодавна заех е, функцията, която заемам, така че за сега трудно мога да отговоря за резултати, свързани с N1 плюс 1 или N плюс 2. Ако, ако Беха, беше спомената сумата от 29 милиарда и 500 хиляди милиона за миналата година, 765 за тази. Това е положението Това са средствата, с, с, с, ще разполагаме с, с 7 милиарда за да реагираме на проблемите, свързани с регионалната политика. Що се отнася до програмата Ерасмус, многократно тази програма беше многократно обсъждана, но е, има известни финансови затруднения и в момента търсиме е, начин да видим дали можем да продължим е, прилагането на тази, осъществяването на тази програма. Струва ми се, че наистина е необходимо и уместно да, съще, да съществуват а, е, а, е, стажове обмен за а, е, представители на местните и регионални органи на властта. Знаете, че в стратегията до 2020 година регионалната политика е приоритет. Аз изказвам аз съм се радвам на това и благодаря и за въпросите. Благодаря ви и за, вашите, е, за вашата помощ и подкрепа. Благодаря ви, господин комисар. Дисторсия. Направи ми впечатление а, е, начина по който описвате условията при, на разработване на програмите в началото и, сегаш, и разликата с сегашния контекст на криза и смятам, че вие наистина предлагате мерки, които отговарят на тази промяна. И при прегледа по средата на периода трябва да видим дали тези програми продължават да бъдат ефективни и полезни в новите условия. В, в изпълнението е, според мен основната слабост са е, докладите по отношение на, на околната среда. Е, редица региони се опитват да допринесат в борбата против глобалното затопляне, но това не може да бъде поставено като приоритет на тяхното развитие или поне на развитието на всички региони. И освен работата, която сте свършили с държавите членки за оценка на изпълнението, мисля, че ще бъде добре да има едно мащабно съгласуване с регионите, защото на тяхно равнище се осъществяват програмите. Господин Даже, Пани председкиня, е, Долота бих така увитал можност дискутуват. Е, Благодаря, господин комисар. Госпожо председател, това е много интересен разговор. Имам няколко въпроса към комисаря. Господин комисар, комисар, вие споменахте няколко изключително важни неща, именно упростяването на правилата, особено по обществените поръчки. Именно там се допуска най-голям брой грешки. Въпросът ми следователно е, имате ли информация за това а, как цялата тази работа се извършва от отделните държави членки. Става дума за структурите за прилагане. Може ли да се опрости цялата процедура или пък това е оставено в ръцете на комисията и на парламента? Вторият ми въпрос е свързан с интегрирания подход. Това ли е начина, по който трябва да се освояват европейските средства по-ефективно? Затова ви питам, как в бъдеще ще интегрираме този подход и ще го вградим в нашата политика. И третият въпрос е а, свързан с а, съответствието, съпостивността на различните условия и правила. Сега, например, имаме е, средства по е, съскотопанския фонд и трябва доста неща да бъдат взети предвид. По други програми са необходими тези средства, така че трябва да направим необходимото, за да има съвместимост между правилата. Има една идея, която не е все още изяснена. Затова ще ви помоля да коментирате за гъвкавостта в бъдеще. А, бих искала да дам думата сега на Джон Бафтън. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да направя преглед на няколко въпроса, които вече бяха засегнати, а именно за средносрочния преглед. Това, което мен ме притеснява в дългосрочен а, план е следното. Знам, че господин Хан ни обясни по време на изслушването а, положението на някои отделни държави. В моята страна и в други държави членки съществуват опасения за липсата на средства. А, освен това, вие споменахте, че има значителни а, средства. А, имате ли по-ясна представа за следващите няколко месеца и дали тогава ще имаме по-дългосрочна перспектива? А, може би а, можете да изтълкувате това, което вече бе представено от комисията от господин Барозо, господин Ставрокакис, моля. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Имам два конкретни въпроса. Господин комисар, уверен ли сте, че визията за бъдещето, за политиката за сближаване, която чухме, ще а, бъде заложена в предложението на комисията за следващата, фи, следващия финансов период? И вторият ми въпрос – Политиката за сближаване е важна, но не по-малко важна е енергийната ни независимост, гаранциите за това, справенето с изменението на климата. По време на прегледа на бюджета, вие какви предложения ще направите за осигуряване на допълнителни средства за енергетиката, за изменението на климата? Смятате ли, че бюджетът може да достигне 1,24% е от този бюджетен прах, за който се договорихме, или ще трябва да има съкръщения. И ако ще има съкръщения, къде ще бъдат направени те? Благодаря, господин комисар. Имате думата да отговорите. Благодаря. Господин Алфонси. На вашия въпрос ще кажа, че от миналата година се има горе-долу е, адаптация на 80 национални програми, в зависимост от проблемите, с които се сблъскват съответните региони. Така че ще ви кажа, че програмите не се решават в началото окончателно, веднъж за винаги. Те се адаптират в ход. Това е крайно необходимо, за да се отчитат всякакви неочаквани обстоятелства. Това въжи за всички проекти, включително и проектите в областта на околната среда. Както казах в уводните си думи, когато става въпрос за проекти в областта на околната среда, е необходимо да има съответното законодателство. Защото ако няма правно основание да се ползват общностните фондове, е, те няма да могат да бъдат прилагани. За това е необходимо да се транспонират всички директиви в областта на околната среда във всички държави членки. Kakis einen ganz wesentlichen Teil unserer Zielsetzungen ausmachen. Много е важно да сътрудничим с другите да си, комисарите, защото регионалната политика припокрива много области. По отношение на обществените поръчки. Ето, например, там трябва да работим заедно с главна дирекция обществени поръчки и пазар. Необходимо е да се опростят правилата за възлагане на проекти. В момента, според мен, е рано да се извличат окончателни заключения, тъй като процесът продължава. трябва да се намери точния баланс, да се опросят правилата за възлагане на обществени поръчки. По отношение на мониторинг. По отношение на подхода, който прилагаме, интегрирания подход. Още от началото на един проект другите колеги комисари трябва да бъдат, които че, отговарят за ресори, които се покриват от проекта, трябва да бъдат включени от самото начало. До сега мисля, че си сътрудничим добре. и ще се опитаме за в бъдеще да се съгласуваме още по-добре. Надяваме се, че това сътрудничество между различните генерални дирекции на комисията ще продължи и за бъдеще и ще дава все по-добри резултати. Трябва комисарите да се движат в една обща посока да обединят усилията си. А не всеки да тегли на своя страна, да мисли само за своята сфера, за, да изтъкне собствената си личност. Аз работя, например, с колегата Чолош в областта на селското стопанство, развитието на селските райони. Опитваме се да координираме по-добре нещата. Обмисляме как да улекотим процедурите. Аз мисля, че отговорих за, по отношение на средносрочния преглед. по отношение въп... на въпроса ви. Не разбрах точно какво беше въпроса за а, разходваните и неизразходваните средства от фондовете. Не мога на следващия въпрос по отношение на това какъв ще бъде бюджета за бъдеще, не мога да се произнеса. Трябва да зададете въпроса на комисаря, който отговаря за бюджетните въпроси. но пак ще повторя, много важно е да имаме добро сътрудничество вътре в комисията, различните комисари. В крайна сметка ние имаме всичките е, преследваме едни и същи цели. И няма цели първа категория и цели втора категория. Всички е, трябва да работим в името на устойчивото развитие. Всички трябва да се запретнем ръкавите, за да направим необходимите е, реформи. И именно за това е необходим този интегриран подход на всички, за да можем да постигнем резултат. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, имам кратък въпрос. Какво мислите за политиката на сближаване и резултатите до 2013 година по отношение на най-бедните региони и какви инструменти е, имате, за да, да се борите против тази бедност? Трема Паулус. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Ich habe drei... Господин комисар, имам три въпроса. Искам да се върна към това, което казахте за големите проекти в областта на околната среда и необходимостта да има съответното законодателство Казахте, че в някои държави членки всичките директиви, пакета е, по отношение на околната среда не е, е транспониран. Е, тогава как е, комисията одобрява проекти за тези страни? По отношение на стратегическите доклади, казахте, че в много от тях се използва принципа на партньорство. Можете ли да кажете къде се използва и къде не? И трети въпрос. Пак по отношение на стратегическите доклади. Какви са изискванията за макрорегион? да бъде създаден макрорегион. Е, Кирия Петрове. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, бих искал да се спре на някои от проблемите, свързани с регионалната политика и по-скоро и най-вече на стратегията 2011 след 2011 година не, не, не отчитаме много добри резултати. Много държави членки като че ли съкъсняват, а, и на практика положителните резултати са нулеви. Поне така се казва в пресата. Същото въжи и за общия брой и а, размер на инвестициите. А, проектите и програмите, които са били одобрени, са не повече от 21%. И страни като Гърция, например, съкъсняват много с приложението, от съществяването на тези програми. Що се отнася до инвестициите за преработване на отпадъчни води, те са от порядъка на 27%, но Само някои страни са постигнали някакви резултати. Всички други закъсняват. Същото въжи и за отпадъчните промишлени води. И освояването на средствата в много държавите членки е много ниско, включително и в Гърция. Що се отнася до проектите за инфраструктура, за училища, болници, културни центрове. Само 6 са, са страните, които са над средното. Повечето страни закъсняват, включително и Гърция, която е една от страните, които най-много закъсняват. Така че какво ще направите, за да се отбележи наистина напредък в тази област? Благодаря ви, господин председател. Що се отнася до новите финансови модели? Необход... Що се отнася до необходимите средства и до тяхното освояване? Знаете, че всеки един регион има свои специфики и този региона, който аз представлявам също. Е, и всеки би искал да използва е, средствата по най-ефективния е, възможен начин. Така че моят въпрос е следния. Съществуват ли критерии, общоевропейски критерии или някаква класация на, на отделните региони? Разполагате ли с инструменти за приспособяване, за да може да се отчита спецификата на всеки отделен регион. Господин комисар, и аз бих искала да ви благодаря за изказването и за отговорите, които дадахте на зададените ви въпроси. Аз имам три въпроса. Макрорегионите. какъв, какъв е, е дългосрочният проект за тези макрорегиони? тъй като съществуват и програми за регионално развитие, като например за програмата за Балтийско море. Може и да ни кажете и какво предвиждате за финансирането. Какво ще бъде каква ще бъде дългосрочната политика и по какъв начин различните стратегии ще си взаимодействат. Още нещо свързано с Балтийския регион. Знаете, че става дума за един пилотен проект, става дума за един проект от огромно значение, който е, е много е, голям, обемен. Така че, син, надявам, че ще има някакъв документ, в който да бъде описан проект, какви са резултатите, какъв е хода, как се проследява, защото за сега не разполагаме нищо повече. Знаете, че е, по силата на член 174 от Лисабинския договор се казва, че регионалната политика трябва да обхване всички региони, включително и най-обезлюдените региони. Какво смятате да направите за тези региони, господин комисар? Eher zum Thema политик на... Äh, Що се отнася до политиката за сближаване след 2013 година, Често се казва, че трябва да продължим в тази посока, но трябва да мислим не в отделни котийки или програми, а да има приемственост. И всяка година, всяка отделна година, да бъде преразглеждано това, което се прави, да се осъществява наблюдение, за да се работи както трябва, а не да говорим за отделни времеви отрязъци. Това не ни трябва. И трябва да преодолеем този подход, защото според мен регионалната политика е един принципен въпрос. И ние трябва да я прилагаме и в бъдеще. Не става за дума за това, че трябва а, този отрязък да е от до определен срок, трябва да има приемственост, трябва да е валиден с течение на времето. Именно така трябва да се прилага политиката, така трябва да я представяме и ние. а не като отделни времеви отрязъци. Така че ударението трябва да е върху приемствеността. Що се отнася до големите проекти, ние вече казахме, че ако няма приемственост, последователност, то тогава няма да има и изпълнение. Именно за това трябва да осигурим съответната среда и условия. Вече сме помислили за преходни периоди, но тези преходни периоди свършват в един момент. И имаме забавяне, когато трябва да се прилага законодателен акт. И ако това не бъде направено, изникват проблеми. По въпроса за участието, доколкото знам, не разполагам с никакви числа и данни, но става дума за отделни хора, и институции. Така че трябва да се прилага принципа за равнопоставеност на половете, тъй като говорихме за участието на жените. Финансовите измерения също играят голяма роля по изпълнението на проекти. Само ще кажа, че започваме с публикуването на списъци от държави и някои от тях ще са над средното ниво, други ще са под него. А, така се изчислява някаква средно претеглена стойност. Целта ни е да бъдат мотивирани хората и най-вече нези, които попадат в групата под средното равнище – Именно това се опитваме да поощряваме, да подхранваме. Много важно е изграждането на капацитет. Това е много важно и не по-мало важно от финансовите измерения. Тук съм съвсем откровен. структурните фондове и средствата по тях се изразходват в този труден момент и те не са нещо окончателно. Те са част от един процес на изразходване на средства в търсене на резултат. не мислим по линия на това. Тази страна се нуждае от толкова средства, другата от други средства. Средства следва да бъдат предвидени. И си мисля за това, че трябва да осигуряваме необходимия инструментариум и необходимите средства. Вече сме достигнали до 11 милиарда. И много е важно какъв ще бъде нашия подход. Ако сравним тези средства с цялостния бюджет, ще видим, че става дума всъщност за осигуряване на необходимия инструментариум за работа. Запознат съм с частния сектор, с финансовия инженеринг и трябва да има единство. Необходимо е всичките финансови инструменти, с които разполагаме, да са съпоставими, съвместими, при подпомагането на отделните държави. Не може да кажем на една държава, трябва да правите това, трябва да го направите последния начин и на друга да й дадем различни указания. В крайна сметка, трябва да обхванем различните проблеми да разчитаме на инструментите на финансовия инженеринг, да ги приложим по тези проекти, където това е възможно и да се откажем от тези инструменти, където това не е необходимо, да осигурим и рефинансираме, когато е това е необходимо при изграждането, например, на а, магистрали. Бихме могли да преразгледаме въпроса за плащане на таксите за преминаване по тези а, магистрали. И това да го правим, когато говорим за рефинансиране. В същото време трябва да преценим кои проекти е, могат да се възползват от е, финансовия инженеринг. Трябва да помислим и кога можем да използваме публично-частното партньорство – А, когато възникнат въпроси, трябва да направим анализ, да се обосновем. Може изпълнителя да е компания, която търси печалба и ако проекта ще се изпълнява 30 години, то тогава е много трудно ясно да се покаже какви са приходите, какви са разходите това, което и трябва на такава една компания е правна сигурност, за да е сигурна, че в крайна сметка ще извлече печалба. По въпроса за макрорегионите, въпросът се решава отдолу нагоре комисията не казва, това е макрорегион. Най-различни разбирания има за това как се определя един макрорегион. Много аспекти трябва да бъдат отчетени при определенето на един макрорегион. Трябва да се преценят фактите, да се прецени как ще сработи това. Балтийската стратегия на лице и през втората половина на 2011 година ще излезе предварителния доклад. Тогава ще преценим доколко проектите са били изпълнени и това ще ни даде възможност да преценим дали е достигната устойчивостта. Скъпи господин Космисар, скъпи колеги, имаше още колеги, които искат да зададат въпроси. Имаме обаче, разполагаме само с 10 минути. Знам, вие сте така доста подробни, давате доста подробни отговори, затова бих помогнала колегите просто да зададат само въпросите без коментари, за да можем да оставим време на комисара да отговори. Надявам се, че той ще може отново да посети заседание на нашата комисия преди срещата на високо равнище, за да обсъдим въпросите. А сега господин Микел Тойдах. Благодаря ви, госпожо председател. Аз искам да ви задам два въпроса. Първо, мобилизирането на фондовете е, става ли в е, срок? Става дума за фондовете, предназначени за макрорегионите. Бих искал да знам кои са регионите, с, където, които изпитват най-голяма трудност и при освояването на средствата. Бих искал също така да ви задам въпроса. Какви са критиките, които отправя Сметната палата по повод освояването на средствата? Е, и имате ли някакви така предвиждания за бъдеще в този, тази насока, в тази област. И имам а, едно, един въпрос и искам също така да ви отправя едно искане. Дали не може да се предоставят на онези колеги, които се интересуват от стратегията свързана с Дунавския регион, може ли да разполагат с всички материали е, от конференцията? Това беше моята молба. А сега искам да ви задам един въпрос, свързан с дефицита и регионалните помощи. Въпросът ми е следния. Ще има ли намаляване на помощта? И по-специално помощта, която се отпуска на Гърция или пък ще има допълнителна, допълнителни помощи за Гърция предвид а, факта, че държавата е изправена пред огромни проблеми. И още нещо. А, Рен спомена, че трябва да се намерят начин за а, санкциониране на онези, които допускат много голям дефицит. колкото разбирам, има 30 оперативни програми. 430 оперативни програми, но много голяма част от тях са, са изправени пред трудности, има много проблеми. Какво ще правите с тях? В момента сме в годината N плюс 3, така че моя въпрос е следния. Ако сравним резултатите с резултатите от 2006 година, може да се каже, че резултатите далеч не са е, блестящи. И ако продължава да има толкова ниско равнище на освояване, не трябва ли да се предприемат мерки? И какви мерки смятате, да предприяти. Благодаря ви, господин комисар. Е, вие споменахте, че държавите членки трябва да прилагат и проект, проектите с цел осъществяване на целите докато къде сте стигнали, що се отнася до кохезионната политика и политиката на регионалната политика? Имам, имам предвид по-скоро проектите, които се финансират. в старите държави членки стратегията до 2020 година се а, финансира от бюджетите на държавите. Но ако продължаваме така, просто ще има а, дисбаланс между новите и а, стари държави членки. Два въпроса и едно предложение. Първо, политиката 2007-2013. Смятате ли, че са необходими някакви промени, корекции а, е, за този период? Необходими ли са подобни промени или корекции? Второ, кажете какво мислите и докъде сме стигнали с Европейския социален фонд? Смята ли господин комисаре, че този фонд трябва да финансира политиката на сближаване? И колкото, колкото що се отнася до петият доклад, може ли да очакваме някакви промени за следващата година или това само е- спираме до... или взима само предположения. И още нещо, господин комисар. Мисля, както и както вие споменахте, че е абсолютно необходимо, това е моето предложение, трябва да се изясни много ясно стратегията за Балтийския регион и за Дуневския регион, тъй като има много големи очаквания по посока на средствата, но искаме да знаеме какво става. Дали ще има нова, нова, нова програма за цел 3? Политиката за сближаване, колективността, мобилността и исландския облакотоконична вулканич, пепел. Имаме социални загуби. Китай миналата година е построил 200 км скор... ЖП път за скоростен влак. Представете си например, в бъдеще, че ще започнете изпълнение на проекти за голяма инфраструктура, за скоростни влакове, като ТЖВ, да стигне до Черно море и други проекти, които да ни обединят, а не Европа да се наложи да не може да лети, както се случи. Моля ви, бъдете много кратки, казва председателя. Ще се постарая да бъда кратък. Да вземем сега регионалните ния фонд. А, отговора ми е, всичко зависи от това какво се случва в отделните региони. регионите, научно-развойната дейност, това е една много популярна тема също така подпомагане на малките и средните предприятия. Това е друго нещо, което много често бива споменато. различни са условията в различните региони. Нещата се случват по един начин в определени страни, по, друг, по едни причини. Там има голям напредък, например. това е споменато и в доклада ние ще използваме а, консултантските услуги, ще се постараем и в бъдеще да работим в цяла Европа, да водим диалог с заинтересованите а, лица. Ще отчетем и резултатите от разговорите. Ще продължим да работим в тази посока. По въпроса за поречието на Дунав. Необходима ни е цялостна стратегия. Необходимо е да се съсредоточим на определени теми, вместо да разчитаме само на собствените си банки, ние трябва все пак да имаме предвид и ограниченията. Не можем да се разпрострем навсякъде, във всякакви макро региони. Има такива макрорегиони, е необходимо да има сътрудничество и търсене на решения за тези макрорегиони и тяхното взаимодействие. Най-успешните решения се намират на двустранна основа. По въпроса за тези, които не съблюдават правилата за дефицита. Искам само да кажа, че структурните фондове осигуряват средства за проекти, поемат се ангажименти, следват се процедурите, въобще, въобще нещата протичат по правилата. Има възможности в политиката за сближаване да бъде окажен натиск в тези държави членки, които не съблюдават правилата за дефицита. Но средствата трябва да се разходват по надлежния ред, за да може да се осигури напредък на отделните региони Не знае дали трябва да се спираме тук на въпроса за виновните за не спазване на правилата за дефицита. Не знае дали трябва да ги използваме тези думи, да ги наричаме виновници, но трябва да се положат усилия те да спазват правилата – Смятам, че резултатите от изпълнението е, стават все по-добри и трябва да се ускори изпълнението по проектите. Говорим и за допълнителни средства. Трябва да има съфинансиране. Държавите поемат ангажименти да влеят допълнителни средства – над онези, които са в областта на съфинансирането. Това е една доста амбициозна цел на фона на съществуващата криза. Надяваме се, че а, такива ангажименти ще бъдат предприяти, въпреки че не можем да притискаме държавите за това. Предприяти са мерки за намиране на решение. Ще трябва да изчакаме да видим дали тези мерки са сработили. Съвсем ясно заявих, че трябва да мислим за бъдещето на структурните фондове и да работим съвместно. Доклада по изпълнението на политиката за сближаване определено ще отрази и тези притеснения за бъдещето на политиката за сближаване. Но измеренията на бъдещето са, трябва да бъдат търсени в това преразглеждане на бъдещите насоки. Не само комисарят трябва да мисли за тези неща. Работа трябва да се върши отдолу нагоре, за да отчитаме и проблемите. В макрорегионите именно така се върши работа. Трябва да положим усилия в макрорегионите да има съгласуваност на действията. Искам да приканя тези, които все още имат въпроси, да се откажат от тях, а тези, които не могат да се откажат от въпросите си, да се ограничат до половин минута. Uh, имам три въпроса по bei einem sehr kostspieligen Piloten. По отношение на регионалното развитие имаме програмите Urban 1 и Urban 2. И по-настоящем тези програми трябва да бъдат изведени на преден план. А, така че да бъдат включени местните участници. Обаче в някои страни, като Германия, това не се случва, защото просто няма практическо измерение. Затова е хубаво да се е, в оперативните програми да се запише като цел извеждането на преден план на съответните програми.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 в Германия един регион много често обхваща три лендера и е трудно да се намери някоя обща програма, която да ги обедини. Например, като програмата Антерек. Така че трябва да намерим решение. Господин комисар, благодаря, че веднага след Бурята дойдохте в Франция. Това беше много високо ценено от страна на французите, които са ви благодарни. Три въпроса. Първо, не разбрах много добре отговора ви по отношение на участието на местните е, актьори в Оразъм. Е, имаше е, огромна подкрепа от страна на местните участници е, по отношение на Еразмус бях ви изпратила писмен въпрос, ви отговорихте, когато има консултантската, консултантската фирма Екотек Екорис работеше по отношение на анализа и оценката на тази политика, априори първите заключения от този анализ бяха по-скоро положителни и искам да разбера докъде сме днес, какво е, е вашето виждане по отношение на а, участието на местни актьори в местни участници в Еразмус. По отношение на градската политика, вие заявихте по време на вашето изслушване, че сте готов да приложите, да въведете истинска градска политика. Какви са в момента основните насоки на тази политика, които обмисляме? И трети въпрос. По отношение на приобщаването на обществеността. Аз в продължение на 15 години съм се занимавала с прилагане на регионалната политика и европейските структурни фондове в Франция и наистина тази политика позволява реално да се конкретизира е, участието на Европа на равнището на всяка територия и позволява гражданите на Европа да бъдат приобщени към нея. Но понякога прилагането на тази политика и нейния имидж се затруднява, защото използването на европейските фондове е доста, подчинено на доста тежки процеди. Дори това нарушава имиджа на Европа. Ние трябва да а, увеличим прозрачността и все пак да не отиваме към прекомерно много контрол, защото той убива действието прекомерния контрол, прекомерните процедури наистина накърняват имиджа на регионалната политика. Благодаря. Госпожа Каденбах. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, аз ще продължа там, където спряха говорящите. Както каза комисара, Имаме нужда от по-добър маркетинг, ако искате, ако мога така да се израза, на, за регионалната политика. Но много, много често представителите на местната и на регионалните власти е, така си правят собствена реклама и представят резултатите като свое постижение, а не като европейско постижение. Така че, ако искаме да инвестираме в сближаването, в кохезията на Европа, ние трябва да говориме по подробно за инвестиции, не инвестиции в даден регион, а инвестиции в Европа като цяло – Просто тези неща трябва да бъдат ясни, да бъдат представени. Ние просто трябва да ги, да ги представяме, да ги изясняваме на, на публиката. Ние трябва да имаме и един, и така, един маркетингов подход в а, тази област. Благодаря ви. Йосиф Матула. А, прощавайте тук сме. Е, преговарящите е, в момента е, приключват преговорите по едно споразумение с Колумбия и Чили, които ще имат много погубно отражение върху нашата а, економическа политика. Първо, защо да създаваме стра, Не може ли в стратегията до 2020 година да има по-голяма последователност? А, вие вас консултират ли ви, когато се водат подобни преговори и доколко можете да участвате? Благодаря ви много. Благодаря аз искам да задам само един въпрос. Той ще бъде много кратък. Е, ние, членовете на Европейския пар- парламент, много често изразяваме е, нашите очаквания е, спрямо Европейската комисия и много често критикуваме комисията. Също, същевременно обаче имаме едно отлично сътрудничество с Европейската комисия и за това въпроса ми ще е следния. Какво очаквате вие от нас, е, европейските депутати? Какво очаквате е, от нас и по какъв начин да ви помогнем за гъвкавостта при освояване на структурните фондове? Господин комисар, Политиката на сближаване е политика, която е от огромно значение за Европейския съюз. Това е една дългосрочна и една широкомащабна политика. Затова в стратегията до 2020 година трябва да се постави акцента върху политиката е, за сближаване. Просто тя трябва да бъде в сърцевината на тази стратегия, защото чрез тази политика ние ще изградим една единна Европа. За това е необходимо да се направи всичко необходимо за по-голямото участие на местните и регионални органи на властта. За това аз ви задам следния въпрос. Има ли инструменти за по-голямото участие на тези представители на властта? Много е важно да говорим за тази политика. Мисията ни е не е да изразходваме средства, а да изпълняваме устойчиви проекти. Говорим и за солидарност. Имаше истинска криза през февруари месец. И към нас не бе проявена солидарност. А миналата седмица а, Португалия зави на комисията че всъщност за да бъдат покрити всички щети са необходими 8 милиарда евро. Между 2000 и 2006 година 100 008 евро бяха предоставени, а за 6 часа тези средства бяха разхитени какво ще правим. Сега ще трябва да се възстановяват щетите, ще трябва да се изгради всичко наново, трябва да се строят нови напоителни канали в регионите. 300 милиона евро от националните средства ще бъдат изразходвани за това а Европейския съюз трябва да прояви солидарност и нещо, което да заслужава уважение. За какво всъщност говорим, като имаме предвид по какъв начин се насочват средствата по фонда за солидарност в Европейския съюз? би трябвало това да го обсъдите с колегите си в комисията и да стигнем до реална солидарност в регионите. Необходимо е повече гъвкавост, а не праволинейност. Трябва да се актуализират правилата, процедурите, регламентите в миналото много е направено, но това, което остава да се направи, също не е малко в бъдеще. Сега ще чуем последните отговори на отправените въпроси. Благодаря. По отношение на крайно периферните региони и връзката им с централната власт, метрополите. Тези отношения са сложни и по-настоящем виждаме, че Projekte haben, die praktisch in dem Fall Rotterdam umfassen. че когато примерно става въпрос за градове като Ротердам или Анверс, които си взимат решения и сами, сами избират без проблеми, без ние да им ги предлагаме. правят всичко възможно, за да отговорят на предизвикателствата на бъдещето. По отношение на регионалната политика и сътрудничеството в рамките на една страна, честно да ви кажа, не всичко може да бъде решено отгоре надолу. И за това е важно да има сътрудничество между отделните региони, което да включва и по-висшите ешелони. В Еразмус. Еразмус е изключително важна програма и трябва да обсъдите с генерална дирекция, като отговаря за Еразмус, но аз мога да кажа, че трябва, за да бъде оперативна и функционална програмата, за да, особено по отношение на рекламата, на маркетинга, а, а, е много важно и мисля, че а, има на 100 150 проекта, които са много явни, видими, които могат да се проучат, които са в различни области и различни държави членки, които И мисля, че можете да използвате тази информация, която ще ви бъде предоставена от съответната главна дирекция на комисията в вашите избирателни райони. А, това са моите очаквания, както ми беше зададен въпроса от вас като евродепутати. А, тоест, да допринасяте за приобщаване на обществеността. Тук, в Брюксел или в Страсбург, вие можете можете също така да направите всичко възможно и в законодателната дейност, така че политиката на сближаване да продължи да се развива, да запази е, стандартите си. Защото решенията се взимат, е, но след това трябва да се и прилагат на, на място. И затова е много важно а, националните е, а, отговорници за изпълнението на програмите да посочват къде точно има дефицит, пропуски. Когато говорим за плащанията и, и предвиждането на развитието, както и последствията от влизането на договор от Лисабон, трябва да се отчете при предвиждата, по отношение при предвижданията. Попитате ме и за крайно пер, пер, периферните е, е, региони и помощите, мисля, че нямаме тук време да е, обсъдим всичките тези проблеми. А, ние сме във връзка с испанското председателство. А, по отношение на а, помощите за засегнатите региони. Вие знаете, че принципа на солидарността е изключително важен в подобни случаи, когато става въпрос за региони пострадащи, пострадали от бедствия, борбата срещу пожарите. Е, И а, е, много в случая е, а, се отпускат средства от фонда за солидарност, но за момента не мога да ви кажа точно как са разпределени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 а, В а, а, случая имаше а, и доклад на парламента и една бяла книга по отношение на бедствията. Мисля, че трябва да вървим в избраната посока. Благодаря, господин комисар. Благодаря за комплексния отговор. Надявам се, че успяхте да разберете какво притеснява колегите тук в Комисията за регионално развитие. Надяваме се, че ще обсъждаме тези теми в бъдеще. Благодаря. Thank you, you. Uh, Скъпи колеги, нямам да правим почивка. Тези, които се налага да напуснат, моля да го направят тихо. Минаваме към пета точка. Надявам се госпожа Манеско да е тук. Ще направим едно мини изслушване, организирано от госпожа Рамона Никол Манеско. Предлагам да започнем с едно кратко въведение. Дано всички колеги, които ще вземат участие да са тук. Давам думата на госпожа Манеско. Благодаря, госпожо председател. Закъсняхме доста, затова ще се опитам да бъда много кратка. По повод инициативата, свързана с доброто управление в някои региони. В работния документ се, от, се открояват две части. В една, едната част е, се прави анализ на бялата книга, която бе приета през юни миналата година, а втората част на документа е посветена на механизмите за управление, както и от отговорностите, които трябва да поемат от една страна комисията, от, другата, от друга страна държавите членки. В първата част на доклада се съдържат препоръки и а, оценки на това, което се съдържа в Бялата книга. Позволете ми да се спра на някои от препоръките. Хоризонталното и вертикално измерение на различни равнища, сътрудничество между различните органи на властта, на различни нива на управление, както и сътрудничество между различните а, економически и други оператори, които са а, на едно и също равнище, като по този начин се, се осигури много по-голямо сближаване и координиране. Целта е да се да се стигне до едно а, определяне на принципа на партньорство. За сега не, не разполагаме с дефиниция на партньорството, като целта ще бъде да се създаде истинско партньорство и сътрудничество с между различните е, степени на властта. Смятам, че трябва да има постоянен диалог с дори с най-низките е, степени на, на местно управление. По-добро, един друг важен елемент е участието на регионалните и местните органи на властта за постигане целите, които си поставя Европейския съюз. Те трябва да участват активно, за да имаме наистина един реален, ефективен израз на регионалното и на сближаване. Само по този начин ще можем да постигнем целите, залегнали в стратегията до 2020 година. Това стана ясно по време на изслушването, на публичното изслушване. Това бяха отговорите, които ни дадах, представителите на различните е, органи на властта. Инструментите орган, Орбан и Лудо би трябвало да продължат да функционират. Още нещо. Упростяването на стандартите, на националните стандарти и на европейските стандарти. Това е едно изрично условие, за да постигнем по-добра ефективност на управлението. И правилата за Федер бяха упростени и общите правила бяха упростени но това опростяване не трябва да бъде временно, то не трябва да проистича само от е, кризата. Трябва да има непри... постепенна тенденция на, все... на, на упростяване на всички правила. Също така трябва да продължиме е, прилагането на програмата Еразъм трябва също така да се вземат необходими мерки за консолидиране на сътрудничеството на всички равнища на властта. Необходимо е да се създаде, може би, бяла книга на управлението, на, управлението на, на различни нива, на различни степени на управление, защото Подобна бяла книга може би ще е, допринесе за по-доброто разбиране на е, управлението в е, Европа. Втората, втората част представлява един анализ на механизмите на управление и една, един опит за по-доброто и по-ефективно управление на тези механизми. Резултатите за сега е, са е, недостатъчни, неуместни, европейските контролни механизми са недостатъчни и е, би трябвало, в никакъв случай не могат да заместят и националния контрол. Аз мисля, че националният контрол трябва да бъде много по-ефективен в момента, в който започне прилагането на, на програмите, докато европейския контрол трябва да бъде по-скоро към края на приложението. Националният европейския контрол трябва да се извършва адхок и да се предвидят мерки, корективни мерки, когато се установят грешки или нередности. Комисията трябва да предоставя информация и трябва да предоставя, да и да предоставя консултантски съвети, там където има най-много грешки или нередности, примерно при организирането на обществените търгове и други. Трябва да се упростят правилата, за да може ползвателите да имат достъп, да разбират е, за какво става дума и за да се насърчава по-широкото участие на бенефициенти. Освен това е необходимо да, да се предоставя по-добра помощ а, на държавите членки, тъй като обикновено грешките възникват на, а, на най-първото равнище на контрол. времено обаче не трябва да, да се е, да допускаме свръх контрол или двоен одит. Е, инструментите Джереми и Джаспърс трябва да се развият допълнително, за да, може, за да могат да се изработват е, стратегически, количествени и качествени проекти и за да може е, да има съвместно участие на частния и публичния сектор в европейските проекти Представителите на местните и регионални органи на властта подчертаха, че трябва да има повече една по- по-голяма последователност, по-голяма гъвкавост при използването на фондовете, за да могат фондовете да се използват по много по-интегриран начин. ще спра до тук и очаквам въпросите, които ще зададат колегите. Благодаря много за, за вашето представени имаме трима а, гости, поканени от госпожа Манеско. Госпожа Жили Гордан, госпожа Карола Гунарсън, съвета на европейските общини и господин Лук Хендринг, представител на малките средни предприятия и найчиите т.е. Европейската асоциация на занечете. Така че много ви моля също така да се е, придържате към времето, което ви е отпуснато за изказване. Благодаря, госпожо председател. Е, извинете, госпожа Елени Мариал, нашия генерален секретар, която не можа да дойде в Брюксел по неотложни причини и която замествам. Благодаря на госпожа Манеско за поканата. Съвсем накратко ще представя това, което ми възложи госпожа Марияно. Ние сме асоциация на периферните морски региони, която обединява 160 региона на държавите членки и на съседните държави, асоциация, която е на 37 години, през които е поощрявала е, е, засилването на ролята на местните, на регионалните власти и е засилвала териториалното измерение на своята политика. През последните 25 години по-специално нашата дейност позволи да променим облика на местните власти на европейската сцена. А, преди те имаха вид на молители, просици, които непрекъснато искат някакви средства, за да им се помогне. Обръщаха се към европейските институции. Днес те са равноправни партньори и участници в подготовката и прилагането на общностните политики, които придобиха голям опит в прилагането на политиките и особено на политиката на сближаване, за която говорим днес. По отношение на управлението и контрола, умножаването на партньорите увеличи е, и усложни работата по проверката и контрола, но е много важно да не считаме, че това е причина да се връщаме назад и да преосмисляме механизмите на финансово управление, които бяха изградени с годините за управление на структурните фондове. Защото тези механизми позволяват на Европейския съюз да достига до тези територии и да бъде видим за техните граждани, особено в, сега в периода на криза, това е изключително важно. По отношение на нашите конкретни предложения, ние считаме, че изграждането на Европа като организация Суи Генерис се дължи до голяма степен на капацитета да разчита да използва териториалното многообразие. А ако се откажем от този принцип, има голям риск да сведем Европейския съюз до едно обикновено економическо пространство, което ще се размие в политическо отношение. Връщам се към управлението. Това е нашата тема днес. Е, има риск отново да се централизира управлението на регионалната политика и на структурните фондове и да се съсредоточи в Европейската комисия. Може би това ще намали трудностите и ще упрости процедурите, но от друга страна това ще означава по-малко Европа на територията на регионите и, както казах, много вероятно може да отчужди гражданите от тази политика. Въпреки това ние си даваме сметка какво е полето на действие по отношение на регионалната политика. И е, е, именно за да отговорим на това предизвикателство, формулираме няколко предложения в Бялата книга за многостепен, по отношение на Бялата книга за многостепенното управление на Комитета на регионите. Тук ние издигаме като принцип е, Европейския териториален пакт, който включва регионите, държавите членки и Европейската комисия. Този териториален пакт се конкретизира с два инструмента. Първото е подписването на политическо споразумение, което да определя визията, целите и приоритетите на стратегията Европа до 2020 2020 година. Това споразумение се подписва от комисията и всички регионални власти в Европа. Този, в рамките на този пакт регионалните власти се ангажират да прилагат стратегията до 20 година в рамките на своите правомощия. Така се избягва се избягват препятствията, при които се сблъскахме с Лисабонската стратегия и така и се гарантира по-добра координация на национално и поднационално равнище. Втори аспект на териториалния пакт засяга политиката на сближаване, регионалната политика, където също предлагаме сключването на договори които да е, включват регионалните власти и е, е, които ще бъдат двустранни, директно с комисията или тристранни, с Европейската комисия, с държавата, съответната държава членка и регионалните власти подписването на такива договори и политическите споразумения са всъщност два инструмента на многостепенното е, управление, които имат е, две, дори три предимства. Първо, увеличават отговорността. Ако един регион е, отговаря по договор, тя е, отговаря в правно отношение, в политическо отношение, и е, ще гледа много по-стрикно да прилага е, или да изпълнява задачите си с оглед на стратегическите цели на Европейския съюз. Увеличаването на отговорността ще увеличи взаимното доверие между Европейската комисия, държавите членки и поднационалните власти. Е, второто предимство а, а, ще бъде а, упростяването. Защото ако има по-голяма отговорност а, и на националните и регионалните власти, те ще имат по-голям мотивация да упростят правилата, за да не се оплитат в сложни процедури на контрол, чието пленници стават. Увеличаването на отговорността, упростяването, двете и двете страни да ни същи медал са гаранция за ефективността на регионалната политика за която настояват всички заинтересовани страни, особено когато търсим и желаем едно бързо економическо възстановяване. Оставам на ваше разположение за въпроси. Благодаря ви. Мадам Карола Гунарсон, плиз. Госпожа Гунарсон има думата. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Благодаря за поканата, която ми отправихте като представител на моята организация на това изслушване. Благодаря за подготвянето на един толкова добър документ, в който според нас се съдържат много важни точки. От името на съвета на европейските общини и региони искам да направя няколко коментара. Най-напред в доклада се споменава разпоредбата в Лисабонския договор по отношение на местното самоуправление и протокола за субсидиарността. Тези принципи обаче трябва да се прилагат и на практика и да се прилагат а, както като концепция, така и при постигането на резултати и прилагането на законодателните актове. Затова ние приветстваме а, това, че докладчика се спира най-вече на участието на органите на местно самоуправление на етапа на разработване на законодателни актове. Местните и регионалните власти не бива да се възприемат само като инструменти за прилагане на европейската политика и тази на национално равнище. Съвета на европейските общини също така приветства и а, подкрепата в доклада за партньорството. Но принципът на партньорството следва да се прилага по надлежния ред. Съвета на общините предлага комисията да обърне повече внимание на прилагането на принципа на партньорството в държавите членки. Съвета на общините също така приветства призива на докладчика за допълнителни усилия от страна на комисията по прилагането на разпоредбите за териториалното сътрудничество. Има и добри примери и следва да се използват нови начини за постигане на тези цели. Това е това има отношение по повод развитието на политиката и в бъдеще, но също така е свързано и с стратегията за Европа 2020 година. Освен това, ние приветстваме факта, че докладчика призовава за упростяване на правилата и процедурите. По наша преценка това е от решаващо значение и може дори да се използват и по-силни думи в доклада. За съжаление обаче, до сега законодателните актове не постигнаха желаните резултати в регионите по отношение на административните тежести. Не само, че има сложни правила, но и местните и регионалните власти, които се нуждаят най-много от структурни фондове, най-често биват обезкуражавани да кандидатстват за тези средства, именно поради сложността на правилата. Същото мога да кажа и след разговорите с малките и средните предприятия. Това може да бъде подчертано още по-силно в доклада като проблем. Обръща се доста внимание и на системата за контрол по прилагането на политиката за сближаване – Съвета на европейските общини приветства по-строгия контрол по разходването на средства, но в същото време изразява и загриженост за все по-интензивните одити, които се провеждат и които а, пречат на по-ефективното освояване на средства. Управителите на проекти се нуждаят от по-опростени регламенти, а не да максим, оптимизират инвестициите и да постигат целите – по а, проектите. Следва да се положат повече усилия за изграждане на капацитет за по-добро изпълнение на политиките. На второ място необходимо е да има контрол. Освен това, приветстваме факта, че в доклада се набляга на по-интегрирания подход хармонизирането на правилата, които се прилагат по отношение на различни финансови инструменти е много важна стъпка напред, за да можем да развием потенциала на регионите и потенциала по места. Бихме окоръжили докладчика да наблегне по-силно на тази точка. И на последно място, ние горещо подкрепяме призивите за активно участие на парламента при обсъждането на бъдещето на политиката за сближаване. От друга страна обаче ние препоръчваме докладът да спомене и необходимостта от а, по-голямо участие на местните и регионалните власти в този вид дебати. На последно място, позволете да спомена работата, която е свършена от съвета на европейските общини по отношение на политиката на сближаване. За нас този въпрос е изключително важен и сме изготвили един а, доклад за ключовите политически послания по отношение бъдещето на политиката на сближаване. Тези послания бяха одобрени от комитета секцията по политиката на съвета на европейските общини. Носи екземпляри, може да ги намерите отвън пред залата. Благодаря много за това, че ме изслушахте. Благодаря, госпожо Гонарсон. Сега давам думата на Рук Хендрик за неговите бележки. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, госпожи и господа от а, името на Комисията за регионална политика. Благодаря на госпожа Манеско, че организира това мини изслушване и ни покани днес тук. А, в какъв контекст можем да направим ние а, нашите коментари? Контекстът е следният. Най-напред 92 500 местни регионални органи на Европейския съюз отговарят за над две трети от европейското право, а по-голяма част от тези актове засягат именно нашата тема. Социалната политика, големите предизвикателства пред Европейския съюз, основните политики, заложени в стратегията за 2020 година са енергетиката, демографията, устойчивото развитие и всички те се отразяват много сериозно на предприятията, по-конкретно малките и средните сред тях. Тези политики следователно трябва да се прилагат на регионално и местно равнище. И на трето място Малките и средните предприятия не са локализирани. Над 9, те съставляват над 95% от всички предприятия, които работят на местните а, пазари или пък изнасят възоснова на наличното ноу-хау по места. Именно затова регионалната политика е толкова важна за МСП, но също така те са важни и за регионалното развитие. А, нашата позиция за териториалната кохезия, за зелената книга на тази тема, според а, държавите членки, а, тези а, проекти, които са доказали своя успех, те са го доказали именно благодарение на партньорството и добрите отношения с економическите а, субекти, а също така благодарение на социалните партньори в съответните региони. Териториите, в които решенията за определени а, проекти а, са проведени без необходимите консултации, са, не са успели да докажат своята своят успех. Така че ключът за успеха се корени в това, че има партньорство между а, политическите и а, економическите заинтересовани лица. Има такова партньорство на регионално и местно равнище. Следователно, концепцията за управлението на различни а, нива е доказало своята успешност и би трябвало системно да се обвързва а, с а, законодателните актове и правилата, които са благоприятни за предприятията и секторната политика по региони. Успехът на това партньорство зависи от три критерия. На първо място трябва да има политическа воля за сътрудничество, на второ място трябва да има предприемаческа култура сред а, администрацията и на трето място програмите трябва да са съобразени с потребностите на МСП. Връщам се пак на трите критерии. Мисля, че волята за сътрудничество не е нужно да я обсъждаме повече. На второ място необходимостта да има предприемаческа култура в държавната администрация страда от дефицит защото а, много често представата за тези предприятия се ограничава до съществуващите големи предприятия. И освен това, всички предприятия не отговарят на един единствен модел, независимо от размера или естеството на основната а, дейност. Не носи резултати. Реалността такава каквато е, има два отрицателни резултата. От една страна не се позволява да се разработва политика, която да е съобразена и с по-малките предприятия. От друга страна, въпреки че е очевидно, че организациите посредници играят голяма роля за взаимодействието, то тази роля не е достатъчно оценена и следователно не получава необходимата подкрепа на национално и и местно равнище. Опитът ни учи, че европейските национални и териториални програми достигат до малките предприятия само когато управлението е а, дадено на посредници. И на трето място, това, което искам да кажа, че трябва да адаптираме методите на работа според потребностите на предприятията. Ако е, подигнем въпроса за съобразяване с изискванията за одити, такива каквито са в големите предприятия, то тогава формалностите са такива, че изключват малките предприятия. Липсата на организирано управление на регионалните и е, е, административните териториални единици създава допълнителни затруднения, тъй като МСП-тата не могат да достигнат пряко до а, средствата и представителните им а, сдружения а, по проявяват все по-малко интерес към получаване на средства от структурните фондове. В определени региони а, има отлични резултати. На други места само 2 до 3% от тези предприятия са бенефициери по тези програми, а има и места, където само 1 до 2% от тези средства всъщност се освояват от МСП. Именно по тази причина беше разработен доклад за нашата позиция. Предполагам, че някои от вас вече са го получили. Предлагаме 105 мерки за упростяване на процедурите свързани с а, администрирането и финансовото управление на структурните фондове. Минавам сега към а, препоръките. Първата а, препоръка е да се прилагат двата основни принципа на ма, акта за малките предприятия. На първо място а, а, един от ключовите елементи на Бялата книга е регионализацията на принципите за малките предприятия на регионално и местно равнище. Ние подкрепяме Бялата книга, която гласи, че за да се възстанови европейската економика, трябва да се прилага акта за малките предприятия това трябва да означава и прехвърляне на такива правомощия на местните регионалните власти. Казах вече, че над 95% от предприятията работят на местните пазари. Независимо от това, политиката на Европейския съюз често се разработва предвид големите предприятия, тези, които имат голям капацитет за износ. И а, тази промишленост всъщност представлява една много малка част от малките и средни предприятия. Много малките предприятия или най-важните създатели на работни места понякога са единствените, които работят в много трудни райони, е, градски райони, изостанали райони, по-необлагодетелствени райони. Следователно, териториалната политика трябва да разчита на потенциала на тези предприятия, да се отчита ефекта на близостта и да се прилага този подход, като се имат предвид нуждите на най-малките предприятия, на най, като най-малка единица на регионално равнище. И а, на второ място да се прилага принципа съобразно финансовите потребности на предприятията, да се прави предварително една оценка, за да се получи сертификация от местните органи на тези предприятия, без да е необходимо да се извършват допълнителни европейски оценки или оценки на национално равнище. Това е една символична мярка за ефикасна работа на управлението на различни а, нива. Това трябва да се получи между трите институционални административни е, нива, национални и регионални, за да се получи необходимата информация, да се сведе до минимум бюрокрацията, за да могат и трите равнища да работят и да се стига до тях само на едно гише, така да се каже. На второ място препоръчваме да се въведе тази култура на диалогичност и третата ни препоръка е за хоризонталната субсидиарност. Това, което ние предлагаме е именно този принцип на субсидиарност, който може да работи паралелно с институционалната субсидиарност – за да могат да привлечени в процеса на вземане на решение институционалните и економическите субекти. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Хендрикс. С нас са и представителите на Европейската комисия, има представители на Генерална дирекция регионално развитие. Но може би по-добре е колегите от комисията просто да отговорят после на въпросите, а междувременно да имаме дискусия. Колко души биха искали да вземат думата, за да може да се организираме колкото се може по-добре. Господин Пласек. Госпожо председател, бих искал първо да израза задоволството си от изготвянето на този, на този документ, който е крачка напред към опростяване на правилата за освояване на структурните фондове. Средствата по структурните. Ако искаме да бъдем разбрани, трябва да поднасяме предложенията си по един упростен, ясен начин. И за това аз при, приветствам едно по една по-простена дефиниция на партньорството. Партньорство това означава права и задължения, но също така и методи, които да ни позволяват да е, съдълбочим и консолидираме това партньорство. Така че един от въпросите ми към господин Хан беше как отделните държави и членки е, прилагат принципа на упростяване. Ние трябва да знаем какво правят отделните държави членки, за да е, върват е, напред към едно по-голямо упростяване на е, правилата. А, създаване на една култура на, ева, на оценка, аз на чешки би го казала по-скоро метод, може би е проблем на превод, но по-добро, по, -добро, по познаване, обмен. Това всъщност е част и от обучението, защото е необходимо да, обу, да обучиме колегите, които ще управляват тези фондове от местните и регионални власти и е, включително да предоставим обучение и на бенефициентите. Всичко това може да, да стане чрез различните асоциации на общините на отделните държави членки, защото а, трябва да се направи един, един добър подбор. Що се отнася до финансовите инструменти, е, смятам, че Джесика трябва да се добави към списъка на инструментите за управление. Благодаря ви. Господин Карамбус и господин Акакис. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал преди всичко да а, ви кажа, че ще говоря румънски, за да бъда по-добре разбран от госпожа Манеско. Мисля, че е необходимо да се изясни малко повече съдържанието на документа. Според мен има два подхода. Госпожа Менеско. а, иска да бъде разгледан проблема на управлението на различните етапи, на различните нива. За нас този проблем е е, е нов и струва ми се, че проблеми се намират на различни нива, на различни степени документа като че ли не е, обяснява, не осветлява достатъчно съдържанието. Тук се говори за сътрудничество, за партньорство, нещо, което трябва да бъде о, допълнително а, да подлежи на допълнително определяне. Но сега искам да се спра на втората част от документа, частта посветена на различните механизми на контрол. Това е един проблем, който сме обсъждали нееднократно. Говориме за различни нива на управление. Но дали това няма да доведе до един много по-сложен механизъм за контрол, един много по-тромав механизъм за контрол, това вертикално и вертикалното и хоризонтално управление може би изисква една един специален механизъм, но а, по този начин няма ли да а, усложним механизма на контрол. Той няма ли да стане по-тромав? Какво има предвид докладчика, когато а, споменава опростяването на механизмите за контрол? Дали имаме предвид а, сегаш, сегашните практики? Не. Да, аз съм съгласен с това, че прилаганите в момента механизми са твърде сложни, но ако искаме наистина да бъдем ефективни, можем ли да го направиме, като това не стане в ущърп на ефективно на ем, опростяването. И още веднъж, като че ли си затваряме очите пред последиците от а, финансовата криза, а, която е, има много, много тежки последици за Гърция и за Румъния. Как гръцкото или да речем унгарското правителство ще финансира бъдещи европейски проекти, предвид дефицита и дефицит, проблемите на дефицит, с които се сблъскваме. Шон Кели, моля. Благодаря. Господин Хендеркс каза, че 95% от предприятията работят на местно равнище, но са обект на правила, които се прилагат спрямо в по-големи предприятия. това влияе в много сериозна степен на способността им да работят. Какво можем да направим по въпроса, ако това е така? Вие какво предлагате? Благодаря. Нямаме други в списъка. Искам да се възползвам от тази възможност да дам думата на колегите от Генерална дирекция. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика, която а, засяга изключително сложни въпроси в своя работен документ. Искам да се спра по-специално на упростяването на общностните и националните норми. Това наистина е необходимо условие за по-добро многостепенно управление – Опростяването трябва да продължи. А не само да бъде една временна инициатива в период на криза. Това трябва да бъде непрекъснат процес. Като разбира се, упростяването на нормите, на стандартите не трябва да има отрицателен ефект. Необходимо е да се е, развие една култура на оценката на всички равнища и особено на местно и регионално равнище. Искам да се спра и на потенциала на инструментите за финансово инженерство Джереми и Джаспърс. Надявам се, че ще можем да ги консолидираме, включително и в този доклад. Благодаря. Благодаря, колеги. Някой друг иска ли да вземе думата? Тогава нека да помолиме колегите от комисията да направят някои коментари на основата на опита, натрупан от Европейската комисия в контрола и въобще как комисията вижда взаимоотношенията между контрол и ефективност защото при подобен вид управление има взаимоотношения и взаимозависимост между различните степени на властта. Има и също така и различни нива на контрол при а, контрола над освояването на бюджета. Така че какви са взаимоотношенията между контрол и ефективност? Може би вие можете да, да споделите някои от вижданията си на основата на казаното от колегите, на, на докладчика, господин Андерсон. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да направя коментар по този работен документ. Благодаря на докладчика за работния документ, който представя добри и интересни идеи, особено по отношение преодоляване на недостатъците в системата за контрола, също така и укрепване на надзора. Бих искала също така да направя първи коментар на доклада от името на комисията. Това, което сме направили, ще спомена по отношение подобряване контрола върху използването на структурните фондове. Работният документ се позовава на плана за действие за укрепване на надзорните функции на комисията първите резултати, първите показатели по тази програма всъщност са положителни. За нас би било удоволствие да споделим с докладчика и нейния екип тези изводи. 2007-2013 година е един период, за който имаме правна рамка, която ще подпомогне системата за контрол да върви в правилната посока. Укрепили сме ролята на националните и регионалните одитни органи. Както вие казахте, госпожо председател, бяха възникнали различни въпроси за дублирането на контрола. Очевидно това е важен въпрос и то е в основата на нашата стратегия за упражняване контрол, да разчитаме на работата на аудиторите, както на регионално, така и на национално равнище. Това е вградено в концепцията за единния одит – и можем да използваме това за следващия програмен период. Изключително активно работим в началото на а, периода. Това е отчетено и в а, доклада разглеждаме оценката за вътрешния контрол. Много активно работим на началния етап. Предоставяме и указания и насоки е, на управляващите органи по отношение на контрола, също така и на регионалните органи. В тази посока ще продължим да работим. Несъмнено ще продължим да осигуряваме обучение и съответните насоки и на държавите членки, и на бенефициерите, и на регионалните власти. Имаме семинари за обучаване на обучители, провеждаме консултации, провеждаме работни срещи на национално и регионално равнище които пък подготвят такива обучения за крайните бенефициари. Ефективността. Къде е равновесната точка между контрола и ефективността? Не бива да има препокриване на контролните функции, не бива ние да вършим работа на аудиторите в държавите членки. Именно така ще продължим да работим и в бъдеще. Приведохме в изпълнение някои от нашите дейности по съвместните одити. Това е нещо, което ще актуализираме. Това е една одитна стратегия, която разработваме съвместно за предоставяне на такива услуги. Когато приключим след няколко седмици, ще се радваме да изпратим на докладчика и на комисията копия от този документ, за да споделите вие своите виждания. Друг въпрос, който засяга този документ и то съвсем на време, са дискусиите, които водим за механизма резултати след 2013 година. Това е много полезно. Приветстваме участието на парламента в тази работа. Благодаря ви. Благодаря ви много. Имаме и няколко въпроса коли. Не знае дали някой от гостите, дали желаят да отговорят. Чухме въпроси от Шон Кели. Може би ще коментирате сега. Благодаря, госпожо председател. Е, може би не, не разбрах съвсем добре въпроса на господин Кели той, аз казах, че 95% от малките и средни предприятия са активни на местно равнище, но това не е свързано с печалбата. И, така че, доколкото разбрах, въпроса беше какво може да се направи, за да се увеличат печалбите на тези предприятия. Не става дума, е, че някои правила на Европейския съюз е, така имат е, създават прекалено много проблеми на малките и средни предприятия, прекалено много е, голяма бюрокрация и така нататък. Какво може да се направи за тях? Да. Проблема е, че наистина по-голямата част от европейското законодателство е, е създадена така за големите фирми, за големите предприятия, не само за големите корпорации, въобще разбира се, защото обикновено хората, които, законодателите, просто не знаят какво представлява една, едно малко и средно или средно предприятие и как функционира то. А, защото Обикновено това са проблемите с законодателството. Законодателството просто не, не взема предвид спецификите на малките и средни предприятия. И това е всъщност, което се опитваме да поправиме. Да обясниме на на политиците, на законодателите, начина по който функционират малките и средни предприятия. Не знам дали отговорих на въпросите се. Колегата предпол... знае за какво става дума, така че може би е доволен от а, отговора, който му дадехте. Аз искам да кажа няколко думи за упростяването, тъй като това е в, така, в основата на нашия дебат. Аз съм много загрижена за структурните фондове, защото аз съм председател на едно от тези партньорски звена в Швеция. В Швеция има 8 такива партньорски звена. Аз председателствам едно от това и в 52 са общините в моя регион и когато аз обсъждам проблемите с местните, представителите на местните органи на властта, на региона. Повечето от тях казват, не, няма да, е, да, да, да, да искаме структурни фондове, защо, средства, средства структурните фондове, защото нещата са много сложни, отнемат много време и целият контрол е прекалено тромов. Так, така че А същото въжи и за а, малките и средни предприятия. Те просто от, така от, се отказват от а, средствата по структурните фондове, защото смятат, че е прекалено трудно а, да, да, да, да поискат, да подадат молба и така нататък и смятат, че и системата за контрол е прекалено сложна. Така че И щом ние имаме тези проблеми в Швеция, смятам, че всички тези проблеми съществуват и в другите държави членки. Защото от друга, стр... от друга страна, използването на тези средства могат да мобилизират и да генерират и други средства, които ще бъдат много полезни за е, за развитието на регионите. Така че мисля, че най- един от основните проблеми е да видим как да упростиме използването, устояването на фондовете. И второ. А, е, човек а, е, трябват необходими са 9, 9 месеца за използва, за получаването на фондовете. Затова трябва да има един много а, такъв добър механизъм за тяхното използване повече. За това благодаря на докладчика. Благодаря много. Да. А, наистина, ако колегите почертаха това взаимоотношение между доброто управление и е, упростяването. Mulțumesc uh, colegilor. Uh, Благодаря на колегите и на експертите, които отговориха и дадаха някои препоръки и оценки. Обедена съм, че докладът може да бъде подобрен в взаимно затрудничество помежду ни, което ще ни доближи до целите. Ние всички желаем да се упростят процедурите и да се улесни достъпа на бенефициентите до европейските фондове. Това е основната ни цел. И инструментите за това са партньорството, подготовката, упростяването, Опростяването, което включва и помощ за бенефициентите, за да се намали процента на нередности и грешки. Както казаха колегите, ние на няколко пъти опростяваме, но начина по който след това това опростяване се транспонираше на национално равнище беше различен, което поражда трудности за достъп до средствата от фондовете в различни държави членки. Затова трябва да мислим предимно за бенефициентите, И да подкрепим местните и регионалните власти да улеснят достъпа до средствата от фондовете. Чакам вашите предложения по доклада. Благодаря ви. Uh, to, to благодаря, благодаря на всички. Мисля, че е много важно да кажа няколко думи като председател на заседанието. Споменахме, че е важно да се намери равновесната точка между различните предизвикателства, доброто управление, изслояването на средствата на данакоплаците, тези от бюджета на Европейския съюз и това да бъде направено така, че да не се увеличава административната тежест за първи път, поправете ме ако греша, но за първи път чувам такова нещо и тези усилия трябва да отчетат много фактори, да намерят този а, баланс между различни области, които са свързани с доброто управление. Налага се като отправна точка да приемем крайния получател, бенефициер. Това трябва да е в центъра на нашето внимание и да намерим баланса между различните трудности, да намерим тази отправна точка, този приоритет. А приоритета трябва да е постигането на най-добри резултати при бенефициера – не казвам, че трябва да загърбим европейския бюджет, но да вършим това, да обединим всички елементи по такъв и начин, че крайният бенефициер да има лесен достъп до средствата, да разреши проблемите си. Много интересен е този подход, който споменахте. А, искам да обърна вниманието на колегите на една дума, която вие споменахте договор защото се говори в регионалната политика на Европейския съюз да имаме един вид пакт с а, договор с крайния бенефициер и е, комисията. И бих искала колегите от комисията да поставят една голяма въпросителна от наша страна и желание да чуем повече за този подход, който се появява в няколко документи, а именно съществуването на такив, такъв вид договорни отношения на регионално равнище е, като средство за упростяване на процедурите. И това е нашата молба към вас да помислите по-нататък за упростяването на системата за управление на тази политика. Ако няма коментари от колегите, искам да ви благодаря и да обявим разискванията по тази точка от дневния ред за